Скъпи колеги, нека да започваме работа. В първата част от нашето заседание ще обърнем внимание на директивата и регламента за пазарите на финансови инструменти, МИФИК и МИФИР, но част от предвиденото време ще е, посветим е, на регулаторните технически стандарти е, по актуализираната директива за платежните услуги. Все още сме в периода на парламентарния контрол – Но тази тема е избрана не само по формални причини. Знаете, в продължителния процес на дискусия с Европейския банков орган, с комисията, парламента, в рамките на парламента, ние положихме едно колективно усилие да подобрим текста, с който сега разполагаме. По-нататък ще е, си запазя правото е, да кажа няколко думи. Е, като цяло резултатът е положителен. Сложен, но положителен. Понякога има прости решения дори на сложните проблеми, друг път се налагат сложни конструкции. Така или иначе, балансирано беше направен преглед на предложението на комисията. Маркус Фербер е докладчик, но той предпочита да изчака. Нека да дадем думата първо на гостите ни. Благодаря. Текстът, който разглеждаме, Това предложение е, ни е, дава ключът е, към доверието в платежните услуги, но най-спорният въпрос в регулаторните технически стандарти е сигурността на комуникацията между банките и доставчиците на платежни услуги. Имахме обширни дискусии с заинтересованите страни. Е, с е, парламента и мисля, че е, намерихме един добър начин да отговорим на безпокойството на банките и на някои други заинтересовани лица във връзка с това, което наричаме изтъргване на екрана с скрепери на екрана, така че да има възможност за новаторски услуги. Беше прият съветът на Европейския банков орган да се приемат стандартите и ако интерфейсите за програмиране на приложенията не могат да се приложат, то тогава трябва да се търсят альтернативи. Смятаме, че сега тези интерфейси са голям стимул за всички пазарни субекти да работят заедно и да разработят общи стандарти за интерфейсите за програмиране на приложения. Това ще даде възможност за иновации в финансовите технологии и платформи програми, на които могат да бъдат поставени нови приложения. Аналогията с смарт телефоните, интелигентните телефони е уместна. И двете страни имат желание да започнат работа по стандартите за интерфейсите при програмиране на приложения, комисията създаде група, която ще обедини представители на банките и на доставчиците на услуги в областта на финансовите технологии в понеделника първото заседание – Пазарните субекти ни казват, е, че им трябва колкото е възможно по-скоро е, сигурност, е, че регулаторният технически стандарт за, техни... за сигурните комуникации ще бъде на лице и се надяваме, че работата ще напредне бързо. Благодаря. Благодаря. Абрих сега. 60 секунди са ни дадени, ще се придържам към тях. Благодаря ви, че ни поканихте да обсъждаме е, темата за регулаторните технически стандарти, РТС, е, по е, процедурни причини. Комисията отхвърли някои от декларациите, е, в които се изразява безпокойство е, през юни, но ние приехме е, стандартите през ноември и разбрахме, че са необходими някои допълнителни изисквания, които да бъдат отразени в регулаторните технически стандарти, съгласно регламента за Европейския банков орган. Ние сме разработили многобройни стандарти, работили сме по тях, надяваме се проблемите да не се повторят. В е, едно писмо конкретно ще изложим нашето безпокойство и само едно от тях, защото разполагам с броени секунди. Комисията, пък и вие казахте, че е балансирано решението, има съгласие между двете страни – по отношение на изтъргването на данни от екрана и дали изобщо то трябва да бъде разрешено, така наречения скрин скрейпинг, ако комисията и парламента смятат, че е балансирано решението, но може би причината за това е, че няма никакво решение по въпроса за това изтъргване на данни от е, екрана, а там вече могат да се появят е, разногласия. Иначе казано, едно е, ключово решение е отложено, защото компетентният орган ще работи на основата на подхода, който се предлага за компетентните а, органи, които упражняват финансов надзор, а, не е проблем да прилагат а, стандарта, стига да имаме това надежно решение. И а, това не е само оценка на информационните а, технологии, макар и да имаме а, оценка на интерфейсите за програмиране на приложения, API, те имат отношение към цялостната структура на организациите в банките. Това означава хиляди оценки, които трябва да бъдат направени от националните органи. И в заключение искам да кажа, че в тези оценки трябва да се спазят условията посочени в стандартите и това буди у нас и у компетентните национални органи безпокойство – едно от условията е, че националните органи трябва да вземат предвид дали интерфейсите, предоставени от а, банките, удовлетворяват изискванията на доставчиците на платежни а, услуги и дали е така ще зависи от това дали доставчиците са действително удовлетворени. Това е една необичайна правна а, конструкция. Тя трябва да реши проблемите, но за целта а, трябват стотици трудни преговори с всяка банка по-отделно за всеки интерфейс.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 мисля, че е възможно да се намери компромис, така че да се е, гарантират платежни услуги с висока степен на сигурност за клиента. Моето впечатление от е, разговори с заинтересованите страни е, че според тях компромисът е балансиран. Доста удовлетворен съм от казаното от комисията. Имам два въпроса. Първо, националните органи могат да постановят решение за изключение от общите стандарти, ако са изпълнени някои критерии, след като е минало тримесечно изпитване и то не е разкрило никакви проблеми. Какво ще стане обаче, ако банката или третата страна доставчик на услуги нямат а, единно мнение по изпитването в реално време? Тогава ще има ли арбитраж или ще се търси друго решение – защото стрес тестовете на интерфейса се наблюдават от националните органи преди да бъдат реализирани. Ако интерфейсът не изпълнява условията зададени в стрес теста, то тогава трябва да се види дали има технически спецификации, дали има насоки от Европейския банков орган – за да е сигурно, че изпитванията в реално време е, е, в различните банки и при различни условия са сравними. Благодаря. stark... Благодаря на предложението на Комисията за осигуряване на висока степен на сигурност с регулаторните технически стандарти. Това е в интерес на доставчиците и банките, когато се установява идентичността на третите страни доставчици, то тогава ще трябва да се изпълнят тези условия, за да могат да се извършват плащания само а, когато предназначения а, за тази цел интерфейс а, съответства а, на стандартите. Така се гарантира равнопоставеност на пазара на финансови услуги. Обеден съм, че предложението за РТС на комисията ще гарантира достъп на третите страни и доставчици само по желание и със съгласието на клиента. Това е предложението, за което благодаря. Thank you. Uh, other colleagues? Благодаря. Има ли други колеги? И аз бих искал да кажа няколко думи. Напълно наясно съм, както казах и в началото, че решението не е съвършено. Тук в парламента има различни становища, аз изразявам моето лично мнение. Знаем, че имаме е, изключение при е, позиции фолбак, е, при връщане към предишно статукво. Но именно по този начин се стига до компромиси. Това изключение – според мен представлява подобряване на текста. Разбира се, то поставя въпроса как конкретно ще работи. На практика, очевидно, Европейския банков орган ще изиграе решаваща роля, за да е сигурно, че националните органи тълкуват и оценяват е, прилагането на стандарта към интерфейса по един и същи начин, за да може да се даде изключение и се надяваме, че това няма да попречи на функционирането на единия пазар на плащанията. Нещо повече, компетентните органи имат задачата е, да е, проверяват равнището на сигурност при комуникациите, включително и изключението за корпоративните плащания при и, използването на интерфейси API. Това е в съответствие с член 30, параграф 6. За да имаме еднообразна практика на регулаторните органи, трябва тясно сътрудничество между тях, Европейския банков орган, комисията и пазарните субекти. Има някои неясни аспекти на е, регулаторните технически стандарти. Примерно по отношение на установяването на идентичност е, и осъществяването на връзки и проверката на тяхната е, сигурност по време на целия процес. Не конкурента трябва да бъде удовлетворен. Поне аз така го тълкувам. Компетентният орган може да направи балансирана е, оценка, а не да остави конкуренцията, чисто физическата конкуренция на противопоставяне доведе до наделяване на по-силния. Това е закона на джунглата, какъвто ние не искаме. Ние се нуждаем от баланс, сближаване, аз много добре разбирам, че това изисква ресурси и само по себе си осигуряването на тези ресурси е, е, проблем, но когато специалният интерфейс е проверен по този начин, ще е ясно, че той е отворен, той е достъпен, той се прилага и същевременно гарантира необходимата степен на сигурност. Ето защо изключението трябва да се дава последователно в съответствие с, с стандарта и не бива да зависи от агресивността на конкурента или от склонността на или друг компетентен орган да се поддава. Ето защо трябва голямо желание за компромис, за да се прилага правилно този текст. И може би това е въпрос към комисията. Как възнамерявате да решавате тези проблеми, за да се постигне целта, която споменах. Благодаря. Thank you. Thank you, Chairman, for these comments. Uh, uh, I'll, uh, I'll react. Благодаря, аз ще реагирам накратко. Както казах в встъпителните си думи, ние сме създали една платформа за сътрудничество между банките и доставчиците на услуги в областта на финансовите технологии. Тази платформа ще заработи в понеделник и там практическите условия би трябвало да се обсъждат и уточняват, така че правилно да се прилагат регулаторните технически стандарти. Групата разполага с 6 месеца да си свърши работата и може да разчита на подкрепата на комисията, на Европейската централна банка. Надяваме се Европейския банков орган да се присъедини. Необходими са по-конкретни спецификации така че практическите условия да се изчистят, смятаме, че по редица въпроси насоките на Европейския банков орган или други указания от него биха били полезни. Бяха ни зададени няколко въпроса. Кой би трябвало да направи оценка на качеството на интерфейсите? Според нас, това трябва да бъдат националните компетентни органи под е, егидата, под ръководството на Европейския банков орган. Как конкретно ще стане това, предстои да се уточни, но това е общия подход. Що се отнася до тестовете за издръжливост, пазарните субекти би трябвало да бъдат в състояние да се споразумеят как тези тестове е, трябва да се разработят и прилагат. И тук, ако е необходимо, след като е, приключи е, работата на платформата за сътрудничество между доставчиците на платежни услуги и банките, ще можем да определим как ще функционират тези тестове за издръжливост. Благодаря. 10 uh, секунди. Отговорността е въпрос, който стои открит. Всичко се прехвърля на Европейския банков орган. Няма ясно решение, защото е трудно то да се вземе. Отлага се, отлага се и при тази липса на яснота ние не можем да работим. Marcus, Благодаря, Маркус. Съвсем накратко, както казах, ценя напредъка, който е постигнат – е, оценявам е, е, резултата от контактите, които имахме с всички, включително и с ЕЦБ, защото мисля, че и те трябва да изиграят своята роля, но всичко, което обсъждаме е нашето законодателство. Никога нашето законодателство не е имало за цел да защити било то банките, или доставчиците на платежни услуги. Целта на нашето законодателство е да защити потребителите. И затова мисля, че съвместно с комисията и всички останали трябва да работим в защита на потребителите. Е, от тази гледна точка компромисът е добър. Добре. Мисля, че националните компетентни органи ще трябва да се справят с огромна по мащабите си задача, която трябва да вземем предвид. Когато обсъждаме ресурсите, трябва да имаме предвид този момент, защото ни трябва капацитет да се справим. Вероятно, предложението е единствената възможност, защото искаме специалните специално разработените интерфейси да станат стандарт, а вече връщането към предишно статукво с едно общо универсално решение да бъде само изключение. Но това трябва да се договори и приеме от двете страни, за да не се ограничи прекомерно пазара, на клиентите да бъдат предоставени висококачествени услуги, а не бива да се допускат а, аргументи. Бойкотираме, а, защото тук а, ще отворим вратата за изтъргване на данни от екрана. Разбирам колко голямо е бремето и за Европейския банков орган и за националните органи. Предпочитам първоначалното решение, лично аз. Но сега, като гледам как се развиват разговорите, може би имаме възможност да се укрепи надзорната функция, да се постигне балансирано решение и да се предоставят платежни услуги, при които операторите не са оставени на самотек – а взаимодействат с всички останали. Тази роля е много важна. Пожелаваме ви успех. Радвам се на чутото от комисията. Ако са необходими насоки, указания, ако нещо не работи на практика, отново ще се занимаем с този процес. Нашата задача е да упражним парламентарен контрол и да въведем корекции, ако е необходимо. Благодаря. Минаваме към следващата точка, която ти оставям на тебе, Маркус. Uh, uh, следващата точка от дневния ред е свързана с доставчици на услуги от трети държави. Както постъпихме преди малко и за директивата за платежни услуги, най-напред ще чуем представителя на комисията. Нека да видим кой е тук в залата. Ще дам думата на Тилман. Не го виждам. А, now I see you. <laughs> Sorry. А, това е екипа на Мифит. А вие говорихте с екипа на директивата за платежните услуги. Благодаря ви. Имате дума. Um, Благодаря ви за тази възможност да поговорим малко за решенията за еквивалентност, които взехме. Това е възможно също така да ви представя актуална информация за мониторинга и за това, което се случи на пазарите след като бяха взети решенията. Вече разполагаме с първоначални резултати. Решенията се прилагат вече от 3 седмици. Обсъдихме въпроса с регулаторите в държавите членки, в които се използват тези еквивалентни решения, да видим как стоят нещата на практика, така че имаме някои първоначални заключения. Имаме еквивалентност в две области търгуване на деривати и и търговията с акции. Даваме такова решение при положение, че са изпълнени търговските изисквания, като третата държава също трябва да ни отвърне с същото, като ни увери, че ние изпълняваме техните изисквания в областта на търговията. Има една юрисдикция в момента, която е призната, тази на САЩ, защото, както знаете, САЩ има а, задължение за търгуване от 2013 година за някои деривати. Ние признахме някои слоп платформи в а, САЩ. Казваме, че те съответстват на нашите търговски изисквания. По същия начин Европейската комисия за търговия с фьючерси и стоки ни а, даде а, разрешение и одобрение за търговия в някои други отношения. Първите резултати са окоръжителни, системата вече е на лице, остават някои аспекти, които трябва да доизчистим. Ние разполагаме с по-актуализирана система от тази на САЩ. САЩ вече разполага с някои инстру... слоп инструменти, докато европейските активи постепенно ще бъдат въвеждани в системата. Разполагаме с първоначален списък, в който са включени някои европейски финансови инструменти. Ние се договорихме с Американската комисия, обаче този списък редовно да бъде актуализиран след като постепенно се включат и други европейски инструменти. Имам изискване във връзка и с докладването това отношение слоб дилърите е, на САЩ, които се занимават с е, търговия с САЩ, с Европа, извинете, също ще трябва да отговарят на тези изисквания. САЩ от наша страна ще е, признае нашата система за докладване. Нашата система за докладване е малко по-различна от американската, така че остава да доизясним някои аспекти по време на преговорите. Подчертавам това по никакъв начин не подкопава взаимното признаване. Относно дериватите, има някои държави, които все още Хонконг, Сингапур и Австралия са юрисдикции, които все още нямаме такова взаимно признаване, но в момента водим преговори. Веднага след като те приключат, тези три юрисдикции ще признаят европейските финансови инструменти. акциите. На този етап САЩ, Швейцария, Хонг-Конг и Австралия признаха нашите практики в това отношение. В момента се подготвя и още едно решение във връзка с Южна Африка. Надяваме се, че е, съвсем скоро ще приключим работата си в това отношение. С тези държави които изброих, всъщност включваме всички значителни държави, които търгуват в Европейския съюз. За нас са важни държавите, които САЩ, Хонг-Конг и Австралия попадат в една специална категория – докато имаме различна, която включва Швейцария. Имаме един индекс SMIs, който бе отчетен. Имаме около 12 вида акции, които са с така нареченото двойно листване, т.е. те се котират на фондовите борси и на двете страни с Хонг Конг, с Австралия, имаме такова двойно листване, но с оглед на правната сигурност сме признали и тези две юрисдикции. В заключение, първите резултати. Какво стана след вземането на решенията за равностойност? Нещо променили моделите на търговия? Започвам с Швейцария. Швейцария а, има значителни обеми и търговия в рамките на Европейския съюз, както и на първоначалните фондови борси, а, където са регистрирани акциите. А, 70 на 30, 60 на 40 са съотношенията. И първоначалната последица от това решение за равностойност е, а, тъй като а, исканията, изискванията на швейцарските платформи за регистриране на, на борсите се различават. Има една тенденция за изтегляне към швейцарските платформи от 61 на 70%. Листваните европейски в сравнение с борсовия индекс 20 има по 2-3% разлика на всяко място за търговия. Швейцарските пазари са по-големи по обем и за това част от търговията търговията се изтегли към Швейцария. Разговаряхме с ЕСМА, за да видим дали може да се постигне равнопоставеност след решението за равностойност и Съединените щати. Последно имаме двойно листване а, на повече от 10 вида ценни книжа. В Съединените щати положението е съвсем различно. А, в а, листването в Съединените щати е предимно вторично. Обемите на търговия са по-малки, имам предвид на, на нашите акции, отколкото в Европейския съюз нямаме особени промени след решението за равностойност в обемите. Първо, няма увеличение на потока спрямо тези 10 до 12 вида акции, Конкретно те са 14, които попадат по задължението за а, търговия в различни категории. Пър, първите три седмици показват, че търговията на американските платформи с тези акции фактически намаля след вземането на решение за равностойност. Не казвам, че това се дължи на условията по директивата МИФИД, но тези, които се търгуват на основата на двойно листване, намаляха през януари в сравнение с същия период на миналата година. Но така или иначе се запазва съотношението за търговия 66% в борсата и 34% извън борсата. Няма промяна в модела на това търгуване на двойно листваните акции в Съединените щати. И така по отношение на акциите, ако мога да направя заключение – с най-активните ни търговски партньори ние вече сме осигурили решения за равностойност. Последиците от тези решения са много по-големи по отношение на Швейцария, поради а, разликата в акцизите, поради припокриването на работното време, има а, тенденция за изтегляне на обеми търговия към Швейцария. В Съединените щати практически такива последици няма. Няма изходящи потоци търговия а, към Съединените щати и със сигурност няма нарушаване на равновесието по отношение на съотношението борсова извън борсова търговия. 66% на борсите, 34% извън тях. Благодаря. Давам думата веднага на следващият а, оратор. Много се радвам, че говорим за решенията за равностойност по директивата и регламента Мифит, мифир Радвам се е, да споделя становището на ЕСМА. Започвам с е, задълженията за е, търговия на акции. Е, придаваме еднакво значение и на търговията с третите страни, не само в рамките на Европейския съюз. Е, ще се спра след това на, на дериватите и накрая някои заключителни още и бележки. Започвам с е, заложението за търговия с а, акции. най-разнообразни са изискванията и по цял свят се проявява голям интерес към поемането на такива задължения. Големи са обемите акции операции, защото в някои трети страни те са основен източник на ликвидност, те се търгуват и в Европейския съюз в рамките на МИФИД 2 в някои трети страни задължението на търговия, задължението за търговия има пряко отражение в местата за търговия, може да има отрицателно въздействие върху ликвидността и оттам неблагоприятни последици за качеството на изпълнение на тези транзакции. Затова решението за равностойност по МИФИД е, се прилага към някои важни юрисдикции, както беше посочено и те са важни за европейските инвеститори на международния пазар, като е, дават е, допълнителни възможности за пазарните участници. И за да ви кажа какъв е глобалният обхват на директивата МИФИД 2, ще посоча инициативата на ЕСМА извън този обхват на директивата. Имам предвид търговията с пулове като основен източник на ликвидност на места на търговия извън Европейския съюз. Буквално това означава изпълнение в място на търговия извън Европейския съюз трябва да бъде прозрачно, да отговаря на изискванията за търговия в Европейския съюз. Това обаче в някои случаи е свързано с прекомерна тежест за доказване на спазването. ЕСМА настоява за адекватна прозрачност в трети страни, иначе търговията няма да е толкова прозрачна, колкото в Европейския съюз. Инициативата предизвика доста голям интерес. Имаме отзиви от над 100 места за търговия от целия свят и трябва да направим оценка на тяхната готовност. Сега за дериватите и задълженията за търговия с тях. Радваме се, че своевременно беше прият техническия стандарт на ЕСМА и започна да се прилага съгласно специфичните условия според приетите ангажименти за засилване на международното въздействие. ЕСМА прие стандарта с оглед на международното измерение когато говорим за приемане на такива задължения за търговия от трети страни, особено от САЩ. Решението за равностойност по отношение на САЩ се прилага както към борсовата, така и извън борсовата търговия за деривативите. Би трябвало да имаме значително по-малък брой страни, които ще бъдат засегнати и ще се заинтересуват. И накрая общ преглед на режима за признаване на равностойност по МИФИД такива решения за равностойност имат първостепенно значение и в светлината на Брексит може да стане по-актуална темата за режима за равностойност. По директивата режима за равностойност е, е много сложен, изисква продължителна процедура е, и изпълнение на многобройни задължения. За това ЕСМА смята, че е, може да се преразгледа е, и ние сме готови да дадем своя принос. Благодаря ви, готови сме да отговорим на вашите въпроси. Uh, Благодаря много. Преминаваме към първоначалния екип от преговорите. Благодаря много за получената информация. Споразумението за еквивалентно с Съединените щати ще бъде много важно. Това с Хонг-Конг, Австралия и с Швейцария също. Какви ще са последиците за задълженията по отношение на търговията с, с деривати? Има кратък списък еквивалентни юрисдикции постепенно се разширява списъка и за дериватите, и за капитала. Решенията за еквивалентност. В тази връзка искам... Не знам дали ще обезпокоя социалистите с този въпрос, обаче искам да задам следния въпрос. А, се комисията и провеждали нови преговори за еквивалентност? Има ли технически решения за еквивалентността? Ако е смешно, кажете ни на какво се смете. Альтернативните системи за търговия. Европейския парламент ограничи тяхното ползване. И мисля, че по-голямата е, част от становището е, за еквивалентността не беше прията, не прието от комисията. Можем ли да сме сигурни, че властите на трети страни не ни подават грешна информация? След това за ЕСМА е, органа за ценни книжа и пазари – Оказва се, че има проблеми с тези страни. Има ли някаква общо европейска система за достъп до, пазар, за, до данни от пазара? Има ли възможност за преустановяване на търгуването там, където е, е потребно? Защото в някои страни има по-слаб надзорен режим. Можете ли да обясните това? малко повече подробности. Още един въпрос. Има една страна, която по-настоящем е в рамките на Европейския съюз, но скоро ще стане трета страна и ще бъде третирана като трета страна. Когато се договаряше мифит, нямаше възможност да предполагаме какви ще са последиците от едно излизане на, на Великобритания. И така е един от най-големите капиталови пазари в Европейския съюз всъщност ще остане в трета страна. Трябва да видим какви ще са бъдещите отношения между Европейския съюз и Великобритания. Как разглежда органа за ценни книжа и пазари тези отношения? Ще участва ли в преговорите? и как а, вижда бъдещите отношения. В 35 и 36 член има и критерии за свободния достъп. Перванш Шберес. Благодаря ви. Относно а, решенията има две, имаме две основни безпокойства – За съжаление се опитваме да прогнозираме какъв ще бъде следващия режим. Опитваме се да имаме някаква предвидимост. И разбира се, в това число включваме и Брексит, нещо, което и вие напомнихте като докладчик. Именно това а, се случи и когато взехме решенията за еквивалентно с САЩ. Европейския парламент трябваше да се намеси в делегираните актове по решенията за еквивалентност, но ние не искаме да се дава приоритет на този режим. И сега в последния момент разбираме, че има такива решения, никой не ни е казвал за тях, чува се, че ще има проблем – да не говорим, че този проблем ще нараства допълнително заради Брексит. Uh, come... Uh, Благодаря много. Микрофонът на оратора се изключва. Госпожа Суинбърн, много се радвам, че така добре очертаха нещата, водните коментари. Е, решенията за МИФИ бяха свързани с е, това, че изоставахме е, с изискванията по задълженията за търговия. За, на, а, търговия. А, първо а, бяха зададени СЕФ, после ОТФ а, и а, целта ни беше да не се измести търговията от гледна точка на капитала, това винаги беше дадено, давано като възможност за проблеми при, при търгуването, тъй като на определени и борси а, просто търговията е по-малко и не може да се сравняват толкова беше е, казаното от нас за еквивалентността. Е, и след като сега е, установяваме, че трябва да продължим да обсъждаме темата в много по-големи подробности, след като текста вече е прият, смятам, че става очевидно, че може би трябва да променим процедурите си. Говорихте за конкретен пример. Много трудно е да се намери еквивалентно за двойно листвани ценни и книжа, когато пазара за вторично търгуване е, на, е в Европейския съюз. Така че идеята, че швейцарския пазар е, е сравним с двойно листване, е, винаги е била погрешна и вие съвсем правилно сте разтълкувани нещата. Важен е въпросът за размера на, на тик, т.е. най-малката възможна промяна в цената при търгуването на определена борса, което от тук нататък ще наричаме просто тик. И съм сигурна, че има забавяния, но единственото нещо, което могат да направят компетентните власти в такива ситуации, е да дадат да, дерогация, така че да не са длъжни търгуващите на европейските пазари да използват само европейски пазари и да имат право да търгуват и в Швейцария, за да не могат да, да бъдат поставени в по-неблагодетелствено положение. Така че въпросът с Швейцария е по-различно от двойното листване. Трудно се следят тези данни, обаче. На 3 януари тази година трябваше да започне приложението на МИФИД 2. 17 от 28-те държави членки обаче все още не са я транспонирани напълно и не, я, и не прилагат регламента от 1 януари. Тоест, самите държави членки не прилагат собствените ни правила. Ако трябва да мерим еквивалентността с други държави, с трети държави, при положение, че половината от нашите държави членки не са въвели изискванията, това не е сериозно когато тук не си изпълняваме правилата, става сериозен политически проблем това да изискваме еквивалентност от трети страни. И така, тези политически решения, основани на технически познания, но решения, които не са част от формална система, създават проблеми. Така че става очевидно, че тук става по-скоро за политически решения, отколкото за технически обосновани мерки. Не знам точно как можем да разрешим този проблем. Има ли формален процес? Трябва ли да има формален процес? Или на парче да работим по темата във всеки един нов законодателен текст? Най-голямото ми безпокойство във връзка и с Брекзит е, че по темата трябва да се работи на много високо равнище. 30-дневно предупреждение за еквивалентността за най-големия в пазар просто не е достатъчно. Е, и много добре знаем, че няма как да се действа и борса по борса. До, нито, това няма да е добре нито за европейските инвеститори, нито за е, бившите европейски инвеститори, а именно тези от Великобритания. Бившият комисар Лорд Хил не случайно заяви че тук има сериозни проблеми. И е, се предвиждаше хоризонтален документ за еквивалентността. Това беше негово изказване от преди референдума. Разбирам, че положението се е променило, но мисля, че е, с това хоризонталният документ става още по-необходим, за да може европейските капиталови пазари да поддържат своя, своето реноме, а не то да спадне поради политизирани решения. Благодаря. От името на либералите. Заповядайте. Нямам намерение да се изказвам. Благодаря. и в лично качество. Ашли, благодаря. Аз бях тук, за да говоря за, за друга точка. Председателят взе решение да се промени дневния ред, защото трябваше да напусне залата. Просто исках да попитам, господин председател, кога са ни съобщили тази промяна, тъй като в моите записки такава промяна няма. Кога е изпратен имейла? Anyway, it hadn't reached my office and my diary. Те или иначе, все още да, е, да, е, този имейл не е стигнал до, до моя офис. В 9 часа бях в офиса си, нямаше е, съобщение. Ясно е, че получаваме много имейли. Но с това разбирате, господин председател, защо не присъствах на, на, на това обсъждане. И е, много съжалявам, секретарията ще промери кога е изпратен имейл. Иска ли някой друг да говори за Мифи 2? Информацията е изпратена още вчера сутринта в 11.38, така че проверете какво е станало с имейлите. Добре, да работим по същия начин, господин Люде, заповядайте. Yes, uh, thank you very much for the opportunity to uh, reply to... Uh... Благодаря много за тази възможност да отговоря на някои от изключително важните въпроси, които бяха повдигнати. Uh, ще започна от дериватите. Казахте, че покритието по дериватите е доста не, е, е, недостатъчно. Само едно решение за еквивалентност с, е, с Съединените щати. Обаче това решение покрива 25, е, 95% от всички слопове, които се търговият извън, търгуват извън Европейския съюз има два големи. Колеги, моля ви, пазете тишина. Има два големи търговски центъра в света. Един е в Европейския съюз, другия е в Съединените щати. С решението за еквивалентно със Съединените щати покрихме повече от 95% от а, а, лихвените слопове, търгувани извън Европейския съюз. Има и други юрисдикции, с които поддържаме връзка. Сингапур и Хонг-Конг. Те нямат задължения по търгуването и сме готови да ги признаем, когато въведат такива задължения, но там наистина се търгува сравнително малко. Максимум 1% от световната търговия. Така че е, можем да постигнем ефективна еквивалентност в полза на европейските центрове за търгуване, само ако другата страна има определени задължения и е длъжна да ни признае. Тоест, е, е, в това отношение има е, задължение за реципрочност. Затова трябва да изчакаме и при тях да има такива задължения за търгуването, за да има предмет на признаване, обект на признаване. През 2017 година ще напреднем и с двете страни смятам, за да покрием и тези, елемент, е, тези части на пазара. Втори въпрос за Съединените щати и въвеждането на, включването на альтернативните системи за търговия. Ако се е, е гледа сериозно на е, еквивалентността или на съответствието, трябва да разбирате достатъчно добре цялостната система в съответната трета страна. Мисля, че ние успяхме да го постигнем. Не мисля, че е справедливо да се твърди, че не сме компетентни. Напротив, екипът ни е отличен. Много добра информация получаваме и от третите страни. Просто е ясно, че тези системи няма как да са огледално отражение на нашите. Това са много напреднали е, търговски системи и там в Съединените щати има много прозрачна, много отворена система, която не, не е напълно е, е, еднаква с системата по МИФИД. Въпросът е какви са постигнатите резултати. Дали има конкурентни цени, дали е добро изпълнението. И това гледаме, когато оценяваме еквивалентността. Мисля, че работим добре по решенията за еквивалентност. Що се отнася до търгуването на акции, 10 европейски и 4 търговски центъра от Европейската економическа зона вече са оценени. Много се радвам, че мога да кажа, че всички акции с едно изключение отиват на най-малките тикове, т.е. се изпълняват а, на тик а, едно, един пенс. Т.е. това е най-добрата възможност. Има само едно изключение и то е от пилотния проект за размерите на тика в Съединените щати и там най-малкият тик е 5 пенса. А, така че ви уверявам, решението ни е коректно. Ще продължим да следим ситуацията обаче и ако не става дума за включване не само някои альтернативни търговски системи, а, а не на всички. Става дума за тези, които а, са свързани с търговията на акциите. Но имаме вече а, достатъчно добри данни, които показват, че решението ни е добро, че платформите са достатъчно прозрачни и че имаме възможно най-добрите степени на а, първо прилагане. Сега, Швейцарските тикове. Важен е този въпрос за конкурентоспособността. Мисля, че тази година ни дава добра начална точка, за да стане ясно, че когато се поднови това решение, трябва да се уравновесят тиковете между Европейския съюз и Швейцария, за да няма конкурентно несъответствие. От ноември 2017 има предложение, което реформира някои от аспектите на решенията за съответствие на трети страни. Имаме допълнителни задължения за регулаторно сътрудничество след е, решението за признаване. Става дума за специално следене на събитията в съответната държава членка и ЕСМА трябва да е органа за контакт в тази връзка. И сключването на повече меморандуми за разбирателство, за да получим информация от трети страни от решаващо значение. По членове 35, и 36 знаем, че открития достъп между търгов... центровете за търговия е по-настоящен преустановен, така че имаме възможност да достатъчно време да посветим на разглеждането на тази тема, преди да из, приключи дерогацията. Благодаря, господин Остер. Um, Благодаря и аз подред ще се спра на поставените въпроси. Е, задължение за търговия с деривати, възможността ни да спираме тази търговия с кратко предизвестие. Ако има инструменти и рязко пада тяхната ликвидност, ние не можем да ги свалим офлайн, защото това означава промяна на техническия стандарт. Промяната на техническия стандарт изисква време, затова трябва да имаме някаква възможност да действаме по-бързо. В прегледа на ЕМИР се предвижда такъв вариант е и се надявам, че поне по, отношението, по отношение на задължението на клиринг ще има такава възможност за а, така наречения скрин скрейпинг, за изтъргване на данни от екрана, доста шарена е картинката. Има национални режими, които предвиждат реципрочност и поставяне на екрани взаимно в една страна. Има пълна забрана на поставяне на екрани на трети страни с Брекзит мисля, че картината ще стане още по-шарена и разпокъсана. И за това вероятно ще е по-добре да имаме по-еднообразни правила. Ситуации, в които режимът е облегчен за фирми от трети страни, сещам се за следния пример. Обикновено от директивата МИФИТ има изключения, освен ако няма търговия с определена честота. Е, юристите е, ни казват, че това е възможно, че ако си в е, Европейския съюз ти трябва лицензия, извън Европейския съюз не. Това не е идеално общото положение на нещата. Затова трябва да се е, отработи и този въпрос, когато говорим за бъдещето на режима за равностойност. В уводното си изказване казах, че е, е доста е, разнообразна картината. Различна е за дериватите, за акциите. Ние търсим някакъв среден път. Опитваме се да бъдем е, прагматични търговията на Европейския съюз на европейски места за търговия при отделяне на пула на различни части то тогава една част може да се търгува в Швейцария и да се стигне до катастрофални последици за ликвидността, защото не може тогава ликвидността на целия пул да бъде взета предвид. Имаме сложна комбинация от национални режими, решения за равностойност, временни изключения, различни режими по отношение на инвестиционните услуги за инвеститори на дребно, за разлика от допустими трети страни или други инвеститори. Би трябвало да имаме един по-общ поглед. И сега за минималните различия в цената, така наречените тикове – е, ние не смятаме, че швейцарците е, вършат нещо погрешно. Всъщност е, едно автоматично копиране на европейския режим и на европейските таблици, но те са по-конкурентно способни, защото обемите им са по-големи. Но не е еднопосочна картината. Можем да погледнем и от обратната страна. Европейските места за търговия може да имат някакви възражения спрямо размера на минималното изменение на е, цената в регулаторните технически стандарти, можем да предвидим повече откритост, така че да се зачита ликвидността реализирана в трети страни, когато се изчислява общата ликвидност на пула, който се търгува в Европейския съюз. Най-новата ми статистика посочва, че 10 са държавите, които не са транспонирали директивата МИФИТ 2, което означава, че към 25 януари 17 все още не са. Благодаря. Благодаря ви за изказванията. Мисля, че имаме теми за обсъждане по е, директивата МИФИТ 2. Приключваме с тази точка от дневния ред и отстъпвам председателското място на колегата за следващия. Until... Добро утро, колеги. Извинявам се, не знаех, че ще председателствам днес, днешното заседание до преди няколко минути. Така че, моля ви да имате малко търпение. Сега ще преминем към следващата точка от дневния ред. Годишния доклад в областта на конкуренцията. Докладчик е господин господин Тремоза. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, днес разглеждаме първите внесени изменения. Трябва да ви кажа, че вчера проведохме ползотворна заседание на докладчиците в Сянка. Стигнахме до много компромисни предложения и мисля, че е, вървим в правилната посока. Проведохме добра дискусия относно конкретния текст на измененията но и самият а, взехме решение по отношение на начина по който да продължим работата си. В 2013 година за първи път станах докладчик по този доклад. И смятам, че най-доброто, което можем да предоставим на нашите граждани е един добър консенсус, ясно послание, мандат на Европейската комисия. Необходимо е да посочим и добрата работа на Генерална дирекция конкуренция. Надяваме се, че ще продължите да работите по същия начин, за да постигнем също толкова добър резултат и сега. Бих искал да се обърна към Генерална дирекция конкуренция с следната молба. Бихме искали да разгледаме възможността за преразпределение на финансовите и на човешките ресурси. Разгледахме въпроса за името. В това отношение съм гъвкав за посочването поименно на държавите – Казах, че трябва да се изброят предприятия. Ние не сме форум, ние сме парламент, така че трябва да се базираме на истинските факти. Както вече казах, аз съм готов да проявя гъвкавост и да се приспособя към различните изменения, внесени от държавите членки, защото доколкото разбирам, темата е деликатна за тях. Сега ще навляза по същество. Много работихме по конкуренцията в областта на данъчното облагане. Работихме с комисията и по мое мнение сме на път да постигнем добър резултат. Преди да чуя вашите коментари и да започнем дебата, бих искал да посоча, че се радвам, че даваме мандат на Генерална дирекция конкуренция да изготвя годишен доклад, за да поставя под натиск някои компетентни национални органи. Има държави членки, които имат независими компетентни органи. Надявам се в това отношение да постигнем консенсус. Когато говорим за конкуренция в въздухоплаването, иска ни се да подобрим нещата в това отношение. Вчера проведохме интересна дискусия в това отношение. Имаше експерти по отношение на конкуренцията във въздухоплаването, но да не забравяме и задълженията за публични услуги. Има много острови и отдалечени региони, които също трябва да бъдат достъпни за авиокомпаниите. Благодаря ви. Нека сега да започнем дискусията. Of... Благодаря ви от името на социалистите и демократите. А не, добре, ЕНП. Господин Мурешан. Благодаря, госпожо председател. Докладчика в Сянка е а, моя приятел Ян, който за съжаление не може да присъства днес. Помоли ме да се изкажа от негово име, което ще направя с удоволствие. Благодаря на докладчика за работата му по проекто доклада и по измененията, за желанието му да постигне компромис. Вчера проведохме отлична среща на докладчиците в Сянка, на която присъствах. Обсъдихме някои от последните изменения и сега докладчикът ще трябва допълнително да перифразира някои изречения. Остават и някои ам, компромисни изменения, по които не стигнахме до съгласие, но сме на прав път. Относно съдържанието конкретно сега на измененията. Вярваме, че политиката в областта на конкуренцията не е една от ам, политиките на Европейския съюз, която трябва да има политически елемент – това е политика, в която работят много експерти. Има и много технически елементи. Не трябва да се наименоват и посочват конкретни авиокомпании, например, или предприятия. Очакваме от Европейската комисия да предприеме конкретни действия. Затова нашата група се произнася за някакво по-общо формулиране на целите, Нека да оставим политиката на, в областта на конкуренцията на Генерална дирекция конкуренция на Европейската комисия, която а, работи повече от задоволително. Това беше първото, което исках да кажа. На второ място вътрешния банков пазар. Много бе направено за банковите институции в рамките на Банковия съюз – през последните години и имайки предвид конвергенцията в областта на надзора на банковите институции, нашата група не смята, че ни липсва банков пазар. Доста неща направихме в това отношение през последните години, така че можем да спрем до тук. На трето място. относно разследванията, които се провеждат за съществуването на картел и за злоупотреба с доминантно положение на пазара. Не трябва да пренебрегваме тези аспекти в доклада. На четвърто място селското стопанство – но пък в това отношение работим в добро сътрудничество с докладчика. Трябва да се споразумеем относно някои конкретни определения в областта на селското стопанство, за да можем да ги използваме всички и да влагаме един същи смисъл вътре. На следващо място, данъчната област, данъците е, трябва да се налагат там, където се генерира печалбата. Разбира се, държавите членки ще трябва да увеличат интереса си в това отношение и се смятаме, че текстът за корпоративното данъчно облагане не трябва да бъде упоменаван тук. Относно корупцията. На мнение сме, че корупцията по отношение на обществените поръчки води до изкривяване на пазара. Това се отразява на конкуренцията. Особено когато става въпрос за използване на европейски средства при обществените поръчки. Създаването на прокурорската служба е инициатива, която приветстваме. Тя трябва да бъде упомената и тук в доклада. На следващо място графика. Трябва да се намери баланс между времето, което отнемат различните разследвания и необходимостта от резултат. Не смятаме, че ние сме тези, които трябва да казват на Европейската комисия, че трябва да прави да извършва разследванията в рамките на определен срок от време. Тя не трябва да се подава и на политически натиск, не трябва да посочваме Швейцария в това отношение – поне не на този етап. И на последно място, относно прозрачността при предоставянето на информацията за полетите, трябва да има равно третиране в това отношение. Нека да защитим европейските потребители, те да имат възможност да направят информиран избор. Всичко това трябва да остане в доклада. Както вече казах, смятам, че сме на прав път. Благодаря на докладчика за добрата работа. Смятаме, че колкото повече този доклад се придържа към основната роля на Европейския парламент в областта на конкуренцията, толкова по-голямо ще бъде влиянието на самия доклад в крайна сметка. Благодаря. Докладчика и докладчиците в сянка разполагат с по 5 минути, а всяко спонтанно изказване в последствие ще трябва да се ограничава в рамките на 3 минути. Вие успяхте да се включите горе-долу в времето сега. От името на социалистите и демократите, господин Сант. Благодаря, госпожо председател. Компромисните изменения, изготвени от докладчика, са добра основа за следващата ни работа. Определено някои важни сектори е, биват признати е, на необходимото ниво. Аз от е, моя страна и от името на социалистите и демократите смятам, че трябва да се запази най-слабото звено в веригата на конкуренцията и това ще целят измененията, които ще внесем. Например, това, което се казва за Google – Разбираемо е да насочим вниманието си върху Google. Необходимо е да обсъдим въпроса ясно и е, да не го пропускаме, защото всички знаем, че този проблем е на лице. Същевременно трябва да се уверим също така, че основните ни безпокойства в това отношение са отразени в окончателния текст. На следващо място цифровизацията. Някои авиокомпании налагат допълнителни такси или ограничават информацията при резервациите. Съгласен съм, че сегашното преразглеждане на законодателния акт в областта на конкуренцията във въздухоплаването е ще е една добра възможност да разгледаме тази възможност потребителите трябва да имат по-голям избор на по-достъпни цени. На следващо място отпускането на достатъчно ресурси на Генерална дирекция конкуренция. Съгласен съм, че трябва да преразпределим финансовите ресурси в Европейската комисия в това отношение, но както това се очертава в някои изменения, включително и в моите, смятам, че не трябва да забравяме прозрачността трябва да изготвим насоки и те трябва да бъдат прилагани. Не трябва да се стига до там. Генерална дирекция конкуренция да действа като следващо лице, като съдия и като е, орган, който налага санкции. В областта на транспорта трябва да бъдем предпазливи. Този сектор е изключително важен за економическото оцеляване на много региони в Европа. Не трябва тези региони да стават, да се превръщат в жертви за целите на либерализирането на пазара. Трябва да гарантираме основният економически интерес на всички региони в ЕС. Това се прилага за островните и най-отдалечените региони на Европейския съюз. Отразил съм това си искане и в компромисните предложения, които изготвихме с докладчика. Необходимо е да гарантираме и, и изпълнението на социалните стандарти. Както за всички работещи, така и за потребителите. Радвам се, че измененията, които се внасят, продължават да имат за цел упражняването на над натиск по отношение на съскоспанската политика. Има огромни различия между цените, които се плащат на производителите и тези, които плащат потребителите. Надявам се, че в рамките на компромисните изменения ще можем да сегнем този проблем. И нека да не забравяме оцеляването на древните фермери и на недотам платежоспособните потребители. Благодаря от името на ЕКАРЕ господин Лунес. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се присъединя към казаното от колегите от ЕНП и социалистите и демократите. Искам да поздравя Рамон, нашия приятел. Наистина вършите чудесна работа. Видяхме го вчера на срещата на докладчиците в Сянка при изготвянето на първия набор от компромисни предложения. Аз не искам толкова да говоря за работата на, за работата на докладчика. Искам по-скоро да насоча вниманието си върху измененията. Част от измененията бяха включени в компромисните изменения, но пък друга не. Четири неща искам да кажа. Първо нещо, което каза и колегата му Решан от ТНП, наистина смятам, че трябва да не забравяме на къде вървим. Това е доклад за конкуренцията, не за данъчното облагане, за платежните услуги, не трябва да се превръща и в доклад за Google, нали така? Докладчикът успява. Според мен аз високо ценя усилията му. Ако погледнете първия набор от компромисни изменения, ще видите, че там акцента се поставя върху равното третиране. Подчертава се също ефекта от селективната държавна помощ. Нека да не надхвърляме целта на този доклад. От друга страна, Забелязвам, че има много а, други изменения на колеги, които не могат да бъдат групирани и които надхвърлят целта на доклада, което безпокои ЕКАРЕ. Нека, моля ви, да не се отдалечаваме от основната идея на доклада. На второ място, както каза колегата Морешан, за нас е важно Генерална дирекция конкуренция да се остане независима, всеки си има роля и задачи. Така че Генерална дирекция конкуренция трябва да е отговорна за изпълнението на политиката в областта на конкуренцията и нейното прилагане. Европейския парламент не може да прави забележки относно законодателната рамка в това отношение. Нека да се въздържаме и да не критикуваме комисията за определени случаи. Затова и много се колебаем дали трябва поименно да се посочват отделни държави членки, лица, предприятия, Предпочитаме да имаме малко по-общ текст в това отношение. На трето място. Както често се случва в доклади на Европейския парламент, така и тук е важно да уважаваме взаимно работата си, когато, например, се позоваваме на разглеждани в момента законодателни досиета. Виждам, че докладчика е проявил подобно уважение и не навлиза в подробности относно а, паралелно течащите досиета. Има някои изменения, внесени от колеги, които според мен отиват твърде далеч. За ECTB, например. Или за регламента в областта на конкуренцията във въздухоплаването. По-добре е тези теми да се гледат в специално предназначение за това доклад. На следващо място – един аспект, който не бе включен в компромисните предложения, но който според мен заслужава нашето внимание, а именно отражението на корпоративното данъчно облагане върху програмата за закупуване. Това се отразява на конкуренцията на вътрешния пазар. Озадачен съм как Европейската Централна банка, но и как и националните банки се опитват да оправдаят селективното закупуване, комбинират всичко това с държавните помощи. Последния път обсъждахме въпроса с представители на държавите членки. Беше ни обещан ясен отговор в това отношение. Не бихме ли могли сега отново да напомним на Европейската комисия нейната роля? Удобно място е да го направим в доклада за конкуренцията. Очаквам да продължим ползотворното ни сътрудничество, което започна вчера. Благодаря. Благодаря, не виждам а, е, други докладчици в сянка, за това сега спонтанни изказвания. Перванш Берес, две минути. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми най-напред да приветствам с добре дошли нашите посетители, група журналисти, които в момента се обучават в Академията Нашата Европа, създадена от Жак Делор. Не съм имала възможност да се запозная с компромисните предложения, но искам да се спра на някои от измененията, които внесох смятам, че е важно в крайна сметка тези изменения да влязат в компромисните предложения. Преди това обаче ще направя общ коментар във връзка с годишния доклад в областта на конкуренцията. Ние не се намесваме в конкретните е, случаи, тъй като това е в правомощията на е, Генерална дирекция конкуренция от Европейската комисия. Ние се намесваме само при изготвянето на общата рамка и посочваме, че не може в е, годишен доклад на Европейската комисия да няма никакво описание на случаите и е, разглеждани от комисията и решенията, които тя е взела под тях. Това наистина е смешно. Е, извинявам се. Е, целият свят коментира решенията на Европейската комисия за Google, за Apple или за който и да е друг оператор, а Европейския парламент не може, казвате вие. Че защо? Годишният доклад е точно повод да направим един глобален анализ точен анализ за всички решения, които взима Европейската комисия. И аз внесох няколко изменения в този ред на мисли. Например, във връзка с воденото в момента разследване за експлуатирането на работниците в Макдоналдс или пък а, последствията от комбинацията Монсанто-Байер. По никакъв начин не искам да се намесвам на независимостта на Генерална дирекция конкуренция, просто упоменавам тези случаи. Не искам да надвишавам прекомерно времето си, но все пак бих искала да добавя, че някои от измененията, които внесох, се отнасят до международните последствия на политиката на конкуренцията, която водим. Има връзка между политиката на Генерална дирекция конкуренция и международната търговия. Определено нашият парламент е, трябва да подкрепи тази връзка. Има ли други желаящи да се изкажат тогава? Приветствам представителя на Генерална дирекция конкуренция и с удоволствие ще ви дам думата, ако желаете. Госпожо председател, почитаеми членове на парламента, съвсем накратко ще направя някои бележки. Приветстваме парламентарния контрол, приемаме подкрепата и критиката по темата около годишния доклад за политиката в областта на конкуренцията – за комисаря Вестагер, за генералната дирекция, мога да кажа, че ние подкрепяме изцяло пълноценния диалог с Европейския парламент и особено с економическата комисия. Искам да благодаря за подробните коментари на всички, на докладчика, докладчиците в Сянка и на участвалите депутати по е, всички конкретни подробности. Ако ми позволите една конкретна бележка, приветстваме бележката на Европейския парламент за необходимостта от своевременно прилагане на законодателството с всички параметри, е, които е, комисаря Вестагер подкрепя безрезервно. Това изисква по-нататъчно изчистване и усъвършенстване на нашия инструментариум и начин на работа. Нито една мярка не, не е мечът, който разсича гордиевия възел. Иначе казано, е, мерките за разследване, достъпа до материалите, поверителността, положителните стимули за сътрудничещите в производството. Са все мерки, които помагат да се завърши веригата на разследванията на картелите и борбата с тръстовете в конкуренцията. Важна е точността на нашите констатации за съдебната практика, за юриспруденцията и мога само още веднъж да подчертая колко важна е точността на е, сведенията и ако искаме да ускорим производствата, не е нужно да се съсредоточаваме само върху един елемент, примерно съкръщаване на сроковете, като имаме предвид разходите и ползите. Особено съм ви признателен за това, че парламентът обръща внимание на финансовите и техническите ресурси на Генерална дирекция конкуренция. Само по този начин ние можем да следим как се развива пазара и да посрещнем предизвикателствата, като например изкуствения интелект, големите информационни масиви, наричани още големите данни, е, или покупките онлайн чрез е, Google, които са от порядъка на милиарди. Благодаря на вас, специално на парламентарната комисия за работата по многогодишната финансова рамка и програмите, които тя обхваща защото вашата позиция осигурява адекватни ресурси на генералната дирекция, за да върши своята работа. Бяха поставени някои конкретни въпроси наистина, но аз ще се огранича в изказването си до тук. Аз и моите колеги сме винаги на разположение да продължаваме да обсъждаме всички въпроси, които представляват интерес. Още веднъж благодаря и за критиките, и за конструктивната подкрепа. Благодаря. Комисията цени вашето присъствие, вашата ангажираност, лично вашите и на целия екип в взаимодействието с парламента. Сега докладчика една минута. Благодаря, благодаря за всички изказвания. Готов съм да разгледам всички предложения за компромисни изменения. Твърде много са предложенията и можем да ги обединим е, за гласуването в компромисите. Много ми се иска е, да постигнем консенсус и в пленарната зала да отправим силно послание – към комисията, към Генерална дирекция конкуренция и най-вече към потребителите. Поименното посочване на страни беше поставено като въпрос беше поставени въпроса за това да обърнем повече внимание на въпросите на данъчното облагане. Ще обсъдим този въпрос. За Google стана дума още през 2013 година и след толкова години дискусии Google увеличи дела си от 50 на 95% в е, някои държави членки. И фактически разби много малки и средни предприятия в е, Европа, унищожи е, работни места и за това – тук не става дума за личен проблем на когото и да било от нас. Тук става дума за системен проблем, на който би трябвало именно комисията да обърне внимание. Когато се връщам в избирателния си район и ме питат, вие какво обсъждате, по какво работите, не виждате ли какво излиза в медиите. Ние а, не сме асептична лаборатория. Не работим в стерилни условия. Ние живеем живия живот и трябва да реагираме и на него. Благодаря на всички за подкрепата и се надявам да постигнем желаното мнозинство. Благодаря, благодаря на вас и на всички. Вие вече сте готови да обсъждате компромисите. Сега за сроковете. Обръщам внимание, че целта е докладчикът да представи файла за гласуване в комисията на 21 февруари, за да е, отиде в пленарна зала е, досието през април тази година. Толкова по годишния доклад и пожелавам успех на целия екип, който работи по годишния доклад за конкуренцията. Вървим добре а, е, с графика. Това не се случва да го кажа толкова често. Аз съм докладчик по следващата тема да видя кои други присъстват. Um, given that we have the, the shadows from the largest groups here um, and the rapporteur, I will... Тъй като докладчик е тук, е, още двама присъстват, наближава без 15. Така че няма да ме мъмрят много строго, затова че преминавам към следващата точка. Скрининг на преките чужестранни инвестиции в Европейския съюз. Благодаря. Колеги, преките чужестранни инвестиции са много важна част от мерките за економически растеж и развитие. Много важно е да има добри, добри практики, които да се внасят от инвеститорите. Обаче има някои инвеститори, които носят риск не само за получаващата страна, но и за други. Има страни, които биха могли да бъдат засегнати отрицателно от някои инвестиции. Има нужда от система за ам, обмен на информация. И така, в 12 е, страни има такава система за преглед на инвеститорите. Нивата на е, постигане на резултати са различни. Е, комисията предлага да се работи по ускорена процедура, да се използва информация събрана чрез лицата за контакт – ако разговаряме с представителите на комисията по темата, става ясно, че е, един от най-големите чужда, източници на чуждестранни инвестиции е, е именно, е именно Китай. Така че не случайно той се споменава толкова често. И когато работим по това предложение, е, се има предвид много често конкретно Китай. Е, но тъй или иначе, по отношение на инвестициите от трети страни в областта на сигурността и обществения ред, трябва да има по-специални мерки. Дефинициите могат да са по-сложни, но тъй или иначе ще се намалят възможностите за така наречените непреки, преки чуждестранни инвестиции. Ам, и ще видите някои дефиниции в доклада. Има някои а, дружества, които навлизат в определена държава от Европейския съюз и после започват да работят и на друго място в Европейския съюз, т.е. постепенно, поетапно навлизат и за това е толкова важно да имаме обща система за преглед на инвеститорите. И именно за това и е определението, според мен, е толкова важно. Докладчикът също така смята, че предложените лица на, за контакт могат да бъдат използвани и за добиване на информация от комисията, за комисията за крайните е, държави и е, е, инвеститорки и е, крайните държави получателки на инвестициите. Трябва да се разшири понятието критична инфраструктура, така че да обхване и медиите, защото някои чуждестранни инвестиции в медиите могат да доведат до сериозни проблеми съобществения ред в държавите членки. Географското покритие също се разшири в известна степен. Включихме териториалните води на държавите членки, защото знаем как някои инвестиции се намесват в държави е, териториални води, което има своите геополитически последици. Включихме и данъчните обежища, е, от които има непреки чуждестранни инвестиции, идващи на право към Европейския съюз. Говорихме за контролни мерки по конкретни области също в конкретни държави членки. Чуждестранни инвестиции, свързани е, с е, целите на сигурността, идващи от е, страни от НАТО, и тези инвестиции не трябва да се преглеждат в, по, по по-строг начин. Всъщност така може дори да се създаде допълнителна геополитическа сигурност, ако има такива инвестиции от трети страни. Знам, че това е политически чувствителна тема, но я предлагам за обсъждане, за да видим какво може да е най-доброто решение. По поверителността е, трябва да видим някои нови потребности. Доста нашироко може да се използва понятието поверителност от страна на властите и трябва да им повече яснота. И в заключение. Смятам, че този тип проверки няма да бъдат препятствия пред а, преките чуждестранни инвестиции. Знаете, е, че някои държави имат е, сериозна нужда от инвестиции, просто защото има доста големи различия между държавите членки, що се отнася до, до общото количество натрупан, е, възможно, натрупан капитал. Благодаря на докладчика. Преминаваме към докладчиците Сянка. Ансандер от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да подчертая колко е важна тази инициатива, която предлага Европейската комисия и която можем да разглеждаме като е, първи етап на процеса. За преките чуждестранни инвестиции искам да спомена, че те са крайно необходими за Европа и за нейните държави членки. Ние сме една от първите е, географски зони света, която приветства такива инвестиции. Европа е отворена към света и трябва да продължи да е отворена към света, тъй като е, темата е особено важна за създаването на заетост. Трябва да сме разумни, да не подхождаме наивно. Европейския съюз притежава технологии и е, познания, които са важни за определени отрасли. И това може да засили апетитите за тези технологии. Именно заради това този тип инвестиции представляват инструмент е, от важно значение за защитата на суверенитета, е, технологиите от е, решаващо значение и сигурността. Поздравля, е, поздравявам докладчика. Неговия текст е, създава добра отправна точна за, точка за нашата работа. Няколко коментара. Първо, за мен е важно да не се ограничава пресяването и да се включват само стратегическите инвестиции, защото е добре да останем отворени, да имаме пред погледа си всички типове инвестиции. Що се отнася до инвеститорските а, портфолия, мисля, че а, не трябва да се изключват. А, сложна е тази тема. Няма а, пряка пропорционалност между въздействието на предприятията и а, въздействието на участието на инвестицията. По някой път може инвестицията да е съвсем, съвсем а, малка като пропорция. И не мисля, че е добре да се изключват. Що се отнася до разграниченията между различни категории трети страни, мисля, че това е един въпрос, който трябва да се обсъди в подробности. Аз лично по-скоро подкрепям предложението на Европейската комисия да ни се остави възможност да филтрираме всички инвестиции, да, да преглеждаме всички инвестиции, независимо от това, от коя държава идват те. Що се отнася до включването на медиите в списъка на инфраструктура от критично значение. Мисля, че предложението е добро. Можем да включим и аеронавтиката и отбраната. И е много добре, че комисията успя да а, даде отговор, след като много бързо анализира данните, тъй като а, графика беше доста стегнат. Имаше проуч, а, изслушване по темата, на, коя, на което комисаря подчерта колко е важно това, че, че не е лесно събирането на информация в държавите членки. Необходимо е да има по-голяма поверителност на събраната информация. Мисля, че и това сме способни да осигурим. И така, радвам се, че а, имам възможност да коментирам по тези точки и ще се радвам да работим по тях с докладчика и останалите докладчици в сянка. Благодаря много. Благодаря ви, че спазихте времето си за изказване. Пет минути. Социалистите и демократите. Благодаря много, казва господин Иван. Ще бъда съвсем кратък. преките чуждестранни инвестиции имат много важна роля в европейската економика. Говорим за създаване на работни места, прехвърляне и трансфер на технологии, предаване на експертни познания. Имаме много възможности да е, изграждаме мостове, мостове между економиките. Затова приветствам идеята да има специален механизъм, е, на Европейската комисия за проверка на преките чуждестранни инвестиции. Просто защото не всички те имат положително въздействие върху економиката на държавата членка. Не всички те имат положително въздействие върху европейските проекти. Всъщност нееднократно сме виждали инвестиции, които застрашават европейските интереси и застрашават европейски проекти. Затова е много важно да говорим за страните на происход. Откъде идват тези преки чуждестранни инвестиции? Страни, спрема които се предприемат санкции или страни, предлагащи данъчни обежища, трябва да бъдат разглеждани по-строго. Европейския съюз трябва да е наясно с въздействието на този тип инвестиции, да има количествена оценка, да има качествена оценка. Очаквам да работим по доклада конструктивно. Благодаря за тези коментари. Благодаря. От името на Обединената левица няма никой по темата. Ли Фърнинг Алде, заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да благодаря на господин Зиле за неговия проект доклад. В него се включват множество идеи, които допълнително засилват за е, предложението на Европейската комисия. Радвам се, че се предлага разширяване на приложното поле към инвеститорите от трети страни, които инвестират непряко или пък са финансирани от чужди правителства. Преки чуждестранни инвестиции са от огромно значение за нашата економика. Те водят економически растеж, водят до създаване на работни места и трябва да не подхождаме протекционистки, тъй като ние сме най-големия търговски блок в света и трябва да предоставим на инвеститорите прозрачност и сигурност. Но, както каза председателя Юнкер в неговото изявление за състоянието на Съюза, не трябва да подхождаме наивно. Напротив, Европа винаги трябва да защитава стратегическите си интереси. Точно това очакват от нас и европейските граждани. Затова се радвам, че комисията излезе с това предложение за регламент. Това означава, че комисията вижда ползите от един подход на европейско равнище. Европейския съюз има изключителни компетенции по отношение на преките чуждестранни инвестиции. Именно за това искам да задам въпрос на комисията. Защо се възнамерява да има такава оценка само в, в областите свързани с сигурността и обществения ред? и защо по останалите области се оставя осмотрението на държавите членки. Като докладчик Сянка смятам, че е добре да изработим текст, който да ни помага да реагираме колективно в защита на стратегическите интереси на Европейския съюз. Ето, например, щяхме ли, ако имахме такива мерки, да решим да продадем гръцкото пристанище в, е, по време на финансовата криза? Това са важни въпроси. Очаквам да работим добре заедно. Благодаря. Благодаря от името на групата на зелените, Малис. Благодаря. Аз е, се изказвам от името на Арнест. Искам да благодаря на господин Зиле за отличния доклад. Това е добра правна точка започва по този начин дебата по предложението на комисията. Неговата основна цел е да се изясни понятието национална сигурност и обществен ред. Става дума за някои е, ограничения върху капиталовите потоци от трети страни в определени области, като приложното поле нееднократно очертавано от е, съда. В член 4 комисията допълнително уточнява приложното поле, включвайки и някои економически критерии. Важно е дали чуждестранният инвеститор се контролира от правителството на трета страна чрез капиталово участие. И комисията е, е включила и списък на елементи, свързани с обществения ред и сигурността, които трябва да, имат, да бъдат взети предвид. Така можем да реагираме колективно. Прозрачността, недискриминацията, ясния график е, са допълнителни изисквания, както и възможностите за правни средства за защита. Комисията предлага да се, изгражда по, е, да се изгради по-последователна европейска политика за инвестициите. Важно е да има да, да се укрепят стратегическите е, инвестиционни проекти и да се координират действията на държавите членки по отношение на основни партньори от трети страни, особено онези, с които Европейския съюз има стратегически партньорства. Това може да допринесе за това Европейския съюз да започне да работи по-последователно в областта на външните отношения, нещо, което за зелените е особено важно. Приветстваме усилието на докладчика да гарантира пропорционално, адми... пропорционалност на, за административната тежест, която тези изисквания ще внесат. Радваме се, че медиите са включени сред приоритетите. Споменава се и черния списък на несътрудничещите юрисдикции. Опасявам се обаче, че последните действия на съвета поставят под въпрос списъка на данъчните обежища. Е, едно изменение е от нас. Безпокоим се, че може да има множество фирми фантоми, които се създават просто за да се улесни придобиване от страна на европейски фирми. Това е тема, която трябва да бъде разгледана по-подробно. Тя е важна за стратегическите инвестиции. Какъв е нашият подход? На този етап има три основни елемента, които липсват от предложението на докладчика и на комисията. Първо, трябва държавите членки да са длъжни да забраняват чуждестранни инвестиции, идващи от диктатури, където не се спазва хуманитарното право, правата на човека и не се спазва договора за търговия с оръжие трябва да се спазват е, е, принципите от Сантьяго за прозрачност. за държавните инвестиционни фондове. На комисията ще е, обърне особено внимание на прозрачността. Ще се събира допълнителна информация за преките чуждестранни инвестиции и е, смятаме, че тя трябва редовно да се отчита пред нас тук в Европейския парламент и в допълнение на това е, представители на Европейския парламент трябва да имат възможност да участват на заседанията на координационната група. Това е в най-общи линии от нас. Колегата очаква да работим добре заедно. Благодаря, не виждам други докладчици в сянка. има ли някой в лично качество? Не, в такъв случай комисията, генерална дирекция търговия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, казвам се Силвия Бауер от Генерална дирекция търговия, заместник ръководител на отдела, отговорен за предложението за този регламент за преглед на инвеститорите. Благодарим много на господин Зилес за Становището. Да, дава голяма подкрепа на нашето проекто предложение. И тъй като нямаме много време, ще направя само два коментара. Първо, предложението да се измени понятието, на определението на чуждестранен инвеститор, 13-то изменение, ние не можем да смятаме за чуждестранни инвеститори и предприятия с чуждо е, чужда собственост, които обаче са а, учредени в Европейския съюз по европейското право. Това е основен принцип. Тези фирми имат европейска националност. Разбира се, ако има изкуствени а, методи да кажем, фирми фантоми, е, само за да се избегнат такива възможности е, за проверка, е, има конкретен риск в реглам... член в регламента за справяне с този тип рискове. Има още едно изменение, което се занимава с възможността още предварително да се изключат някои държави. Членките на НАТО, например. Нека да ви припомня, че тук работим по принципа е, на СТО за най е, на нация. И имаме правни задължения да, да третираме всички трети страни. Просто не можем да подхождаме дискриминационно. Не можем да правим изключения. Не можем предварително да изключим която и да било група страни. Но държавите членки, когато провеждат тези предварителни проверки, те могат да определят определени е, критерии и може е, членството в НАТО да се смята като е, положителен критерий за съответния инвеститор. Благодаря ви много. Очакваме да си сътрудничим добре заедно. Благодаря. Давам думата на, на докладчика. Благодаря на всички докладчици в сянка. Внимателно си записах казаното от вас мисля, че ще успеем да направим, направим компромис и ще работим възможно най-конструктивно. Само няколко неща, които според мен са важни. Комисията спомена някои правни пречки, за които не си давахме сметка, да кажем, за определението. Но честно казано, ми се струва малко странно – Да кажем, когато имаше проверка, проверка на документите от Панала, Панама, е, една държава членка е можела да осъществи преглед. Е, и в крайна сметка бяха изпрани 20 милиарда. Така че трябва да внимаваме да намерим добрите решения – и да се създаде една добра такава система за проверка, която по-настоящем, каквато по-настоящем съществува само в някои държави членки. Благодаря на докладчика, благодаря на всички, които се изказаха. Графикът е следен. Разглеждане на проекта становището е днес, след това на 7 февруари е крайният срок за подаване на изменения. Те ще се разгледат на 19 март и гласуването в Комисията по економически въпроси ще бъде 26 или 27 март и след това пленарна зала. Е, това е графикът ни. Надявам се, че ще успеем да го спазим. Благодаря с това приключваме по тази точка. Следващата точка в дневния ред е точка разни, тъй като няма... Аз нямам предложение за теми по точка разни. Никой друг не ми дава знак от залата за такива теми, така че е, с това приключваме. Само ще изредя следващите срещи. Първо, е, сряда 21 феврари от 9 до 12.30 и от 2.30 до 6.30 след обед и след това 22 февруари от 9 до 12.30. Благодаря, ще се видим скоро.